Добър вечер! Добре дошли в пленарна зала на Европейския парламент в Брюксел. Аз съм Марк Роджесен. Кампанията свърши, гласовете са подадени, демократическия процес се осъществи. Повече от 100 канала, телевизионни канала са свързани в цяла Европа, за да предават резултатите ние ще разгледаме първите прогнозни резултати и как ще изглежда новият Европейски парламент. Ще чуем също от Берлин председателя на Европейския парламент Ханс Георг Пьотеринг, Жозеф Дол, председател на групата на ЕНП е тук с нас. Мартин Шулц е в Берлин, председател на групата на социалистите. Даниен Ком Бендит от групата на Зелените ще бъде в студиото ни в Париж. Там е Францит Вюрц от Европейска обединена левица, Северна зелена левица. След няколко години тук е, журналистите в залата ще могат да зададат въпросите си към политиците, но нека започнем с някои цифри, за да видим как се оформят резултатите. Жан Миду, председател, говорител на Европейския парламент, е с мен тази вечер. Благодаря. Добър вечер. Да, преди да преминем към крайните резултати, нека да видим прогнозните резултати и прогнозното участие. Както избирателната активност, така и крайните резултати се изчисляват с реални стойности от Института за обръчване на общественото мнение ТНС в резултат на проучвания и екзит пол, полове. И така, 27 държави членки днес гласуват. Днес или в протежение на тази седмица. Euh, и така, 43,39% е избирателната активност. Какво значи това? Това значи една процентна точка по-малко в сравнение с изборите през 2004 година. И така, нека да погледнем резултатите. Парламентарните места – като израз на тези резултати. Ножицата е за сега доста широко отворена, но с напредването на часовете тя ще се свие. И така, моля погледнете на вашите екрани развитието на резултатите. На първо място Европейска народна партия 200 73 места. След това социалистите 155 или 165 либерал-демократи АЛДЕ 78 и 84, това са началната и крайната стоеност. Следващата група Европейско обединение на левица 33-37 Европа на нациите 33-36 Либдем 83-89 остават около 80 места, които ще бъдат допълнително разпределени. Благодаря ви. Марк, имаш отново думата. Благодаря. Тук с нас е играем Уотсън, председател на групата на либералите. Сега обаче да отидем в Берлин и председателя на Европейския парламент Ханс Герт Пьотеринка. Господин председател, как тълкувате резултатите и разпределението на местата в парламента? Искам да кажа на всички граждани в Европа, ще им благодаря за това, че участваха в изборите за Европейски парламент. Знаем, че има какво да се желае от гледна точка на участието на гражданите и ние трябва да работим в тази насока. Необходимо ни е по-добро съдействие между депутатите, медиите и гражданите, но очевидно това е а, тема, на която ще обърне много внимание. Много се радвам, че проевропейските партии, в това число Европейската народна партия, социалистите, либералите и зелените, успяха да спечелят солидно мнозинство. Унези от нас, които са проевропейци, ще продължат да работят и да водят Европа към по- светло бъдеще. Искам да кажа на партиите, които не са проевропейски настроени, че ще могат да работят и да сътрудничат с останалите по справедлив и обективен начин. Благодаря, господин Пьотеринг. Тук в Брюксел е господин Жозеф Дол, председател на Европейската народна партия. Искаш ли? Да, благодаря. Благодаря на избирателите за това, че гласуваха. И моите поздравления и за членовете на НПЕД за тяхната работа. Когато погледнем числата, особено цифрите, които отговарят на НПЕД, можем да се поздравим, защото победихме, социалистите по-малко победиха. Сега отиваме в Берлин, е, където Мартин Шулц, председател на групата на социалистите, ще отговори на коментара, че социалистите малко са загубили. Господин Шулц, чувате ли ме в Берлин? Да, чувам ви вашият коментар за прогнозните резултати към момента. За социал-демокрацията тази вечер е тъжна. Ние сме разочаровани, очаквахме по-добър резултат и се надявахме на по-добър резултат. В някои държави членки Резултатите са добри, но в повечето страни те са доста неблагоприятни и ние в социалистическата група трябваше да приемем тежко поражение в някои държави членки. Като цяло тази вечер е доста тъжна за нас. Бих искал да имам възможността да коментирам по-добри резултати за нас. Но нашите теми, темите, които застъпваме като социална Европа, са все по-актуални. Трябва да работим за регулиране на финансовите пазари, за преодоляване и противопоставяне на климатичните промени, обоздаване на пазарните сили, трябва да продължим да настояваме да се работи по социални въпроси. Не знам колко места ще имаме. Те могат да бъд, те може да бъдат 180 и ще можем да работим плодотворно. Този път няма да пропусна Граем Уотсън. Как тълкувате резултатите? Аз би ги приветствал, но предпазливо. окончателните резултати все още не са дошли, но групата на либералите ще запази горе-долу числеността си. Това ще означава, че ние ще бъдем балансьори между левицата и десницата. Силата, която определя изхода от гласуването по много въпроси и ще продължим да бъдем солидна проевропейска сила в центъра на парламента. Резултатите са различни в различните страни, но се радвам, че в Европейския съюз резултатите са добри. Като цяло избирателната активност е ниска. Никоя от групите не е развълнувала избирателите. Аз бих подходил по-предпазливо. В моята страна избирателната активност е висока, когато хората са разстроени или гневни. Хората имат право да гласуват. Това е най-важното. Ако решат да упражнят това право, това е тяхна работа. Аз обаче бих предприял три стъпки. Първо, всички комисари да бъдат назначавани измежду Европейския парламент, да изберем определен процент от депутатите на общоевропейски листи и Евронюс да има статут на обществена телевизия. Ето по този начин може да се води общоевропейски дебат и, гласов, и гласовете да са свързани с, с а, изборите. Даниел Комбенди все още не е дошъл в Париж, затова преминаваме към господин Вюрц. Как толкувате вие резултатите тази вечер? Да, добър вечер. Аз мисля, че ниската избирателна активност трябва да ни постави пред съмнение всички нас, да ни изправи лице с лице с ли, лице в лице с липсата на доверие у нас. И така оказва се, че десницата в крайна сметка означава победа на десните, клонящи понякога към екстремизъм сили, а това поставя пред проблеми, пред криза левицата. Моето политическо, политическо семейство, Европейската обединена левица, Северна обединена левица, за нас означава, че няма да сме вече 49, както бяхме до момента, а 37. Така или иначе, нещата се запазват в равновесните си граници. В някои държави напредваме, като Испания и Португалия. В Италия все още не се знае как ще се развият събитията, що се отнася до нашата политическа група. Така или иначе, както и да, както и да се развият събитията, ще работим така, както каза господин Пьотрин, когото много уважавам, но с когото съм в несъгласие, що се отнася до разлома, който съществува в идеологическото пространство на Европа. Човек може да бъде е, проевропеец и същевременно критичен към настоящето положение на събитията. Днес Европа е в затруднение и това няма как да не ни се отрази. Благодаря. Uh, Благодаря. Разбрах, че Даниел Комбенди ще се присъедини към нас след няколко минути. Изборите се следят от хиляди журналисти. Повечето от тях се събрали в тази зала. И сега ще дам думата на говорителя на парламента, който да даде думата за въпроси. Моля ви да вдигнете ръка и когато ви дадем думата, можете да зададете въпрос на френски, немски или английски. Моля ви да се представите. И ако задавате въпрос към конкретен участник, моля да го уточните. Бихте ли станали, защото не ви виждам много добре? Кой ще зададе първият въпрос? Много съжалявам, но не виждаме. А ето тук има един въпрос. На английски, френски или немски? В Италия се говори много за председател на Европейския парламент. Има един италиански кандидат, Марио Монти, много силен кандидат. Искам да знам какво е вашето е, отношение. Ние ще гласуваме е, за председател на парламента на 14 юли. Имаме е, освен господин Марио Мауро и един полски кандидат, предлагам ви този въпрос да започне да се обсъжда утре. Ако няма решение, демокрацията ще реши, когато аз бях кандидат, имаше четирима кандидати и демокрацията реши кой да бъде избран, но дебата ще започне от утре. Благодаря ви. Следващият въпрос. Саймън. Саймън Телър, Европейския бойс. Към господин Шулц е въпросът ми. Защо считате, че Европейската социалистическа партия се справи толкова зле? Защо тълкувате тези цифри като лоши? след като можеше да се очаква, че групата на социалистите ще спечели от економическата и финансова криза. Äh, Това, на което бяхме свидетели, е, че в различните държави членки имаше различни модели на гласуване – също имаше доста акцент върху вътрешните проблеми. Групата на социалистите не се справи добре, тъй като редица от нашите партии в Европа не се представиха добре и това въжи и за моята собствена страна. Би било добре да направим много внимателен анализ по страни, за да видим как стигнахме до тези резултати. Необходимо е много внимателно да ги разгледаме, да видим какво стана в Обединеното кралство, в Германия, в Франция. Трябва да установим какви са онези въпроси във всяка страна, които може би имат съвсем бегло отношение към европейските въпроси, са повлияли за нас това е много трудна вечер. Това е единственото обяснение, което мога да дам. Благодаря. Моля следващият въпрос. Yes, please. Udo van, Udo van... Удо Ван Ханкъм от CDF телевизия. Господин Уотсън, Дали заедно с социалистите ще се опитате да предотвратите преизбирането на господин Барозо? Това, което трябва да се опитаме да направим, е да създадем първо групата, след което да започнем да вземаме решение. Ние сме готови да говорим с всички политически групи, за възможността за политическо сътрудничество по време на сегашния мандат. Ние не искаме да имаме технократско отношение между групите. Гражданите в Европа ни показаха какво мислят. Те гласуваха за определен състав на Европейския парламент. Именно по тази причина ние трябва да се вгледаме в резултатите от изборите и да се опитаме да създадем една идеологическа коалиция в Европейския парламент. И аз съм убеден, че колегите ще се опитат да направят това и се надявам на тяхната подкрепа. Следващият въпрос от шведската телевизия към всички лидери на политическите групи. Колко ниска може да бъде избирателната активност в изборите за Европейски парламент? Можем да запитаме господин Пьотеринг, който е в Берлин. Господин Пьотеринг, бихте ли отговорили на този въпрос? Дали може да ми повторите въпроса, ако обичате? Не дочух добре, звукът не беше със желаното качество. Äh, äh, Тогава ще задам въпроса на немски. Аз съм от шведската телевизия. Докъде трябва да паднат индексите и показателите за участие, за да се върне към старата система за избиране на евродепутати от националните парламенти. Е, да, вижте какво неразбираем и се вижда този ваш въпрос. Наистина, трябва да се стремим към покачване на избирателната активност. Но от тук до мнението, че националните парламенти трябва да избират е, евродепутатите, има голям път да, изход, да избровим, за да стигнем до подобно решение партиите и средствата за масово осведомяване, включително и журналиста, който направи, зададе последният въпрос, трябва да се захванат на работа за по-добра просветна кампания сред обществеността и не само в навечерието на изборите, а по време на целият легислатурен период. Позволете ми да ви напомня, че през последните седмици ясно видях как когато има избори в щатите, не само президентски избори, а и парламентарни избори дори, избирателната активност в щатите обикновено е под 40%. Естествено, това не е образеца, не е модела към който се стремим но използвам възможността, за да приканя всички ни и средствата за масово осведомяване, включително и вас, господин журналист на шведската телевизия, нека всички заедно да работим за повишаване на осведомеността на нашите граждани относно това какво правим. Ето така ще има повече избирателна активност през 2014 година. Господин Дол, искате ли вие нещо да добавите? Аз бих казал същото, което каза и председателя. Бих добавил само, че да, ние трябва да работим по-тясно с взаимодействие с националните парламенти. В Европейската народна партия от две години и половина работим много тясно с националните парламенти, но тези усилия трябва да продължат. Въпросът свързан с, с кампанията е, че депутатите да не са запознати с темите, които се обсъждат. Те трябва да бъдат запознати с въпросите в момента, в който те се поставят. Ето това е, което, към което трябва да се стремим. Господин Шулц в Берлин. Господин Шулц, вие искате ли да изразите своето становище? Мисля, че председателят на парламента каза всичко, което трябва да бъде казано по въпроса. Искам да добавя нещо съвсем кратко. Ние трябва да проучим защо хората не излизат да гласуват. Струва ми се обаче, че те не виждат връзка между гласа, който подават, и управлението на институциите, за които гласуват. На мен ми се струва, че ако има повече връзка между гласа, който дават и резултата, от гледна точка на състава на Европейската комисия, мнозинството в Европейския парламент, тогава може би ще се увеличи избирателната активност. Аз смятам, че трябва да избираме определен брой кандидати в общоевропейска листа. И ето защо трябва да поискаме съвета комисията да се избира от парламента, за да има ясна връзка между, глас, между изборите, гласуването и системата. Сега се връщаме към господин Вюрц в Париж. Да. И аз мисля, че всеки един от нас е провел предизборна кампания, срещнал, е, срещнал се е с много избиратели но дали сте говорили по въпроса за това как се избира председател на Еврокомисията? Обикновено за това, за което се говори, е общата политика на Съюза, която бива одобрена в крайна сметка от Европарламента. Така или иначе, мисля, че това, което в крайна сметка ще ни се наложи да приемем е, че тази огромна конкуренция, разюздана, която се шири навсякъде, вече не е толкова популярна. И когато хората престанат да виждат близка перспектива и близък хоризонт, започват да се замислят има ли смисъл или няма смисъл да се гласува изобщо. Преди 4 години в Франция по-голямата част, всъщност голямото мнозинство от френските избиратели бяха против Европейската конституция. Не защото не одобряваха конституцията, защото не одобряваха този либерален прочит на европейският проект, който се налагаше с Лисабон, с тази конституция. И ето сега новият Лисабонски договор среща по-голямо разбиране, било то чрез парламентарно одобрение или референдум. Така поне стоят нещата у нас в Франция. Това, което трябва да си поставим като въпрос е как се отразява нашата политика на европейската действителност, а не управлението на нашите институции. Следващия въпрос. Е, Euronet. Моят въпрос е насочен към господин Пьотеринг и е свързан с Лисабонския договор, както каза господин Вюрц. Дали следващият парламент ще направи така, щото Лисабонския договор да бъде прият. И ако това не се случи, как ще действаме? Благодаря. Въпросът бе от Пунто Радио. Най-напред искам да ви благодаря за този въпрос и да кажа веднага, че ние се разбрахме за 35 минути след тази пресконференция. Имаме други ангажименти, така че предварително се извинявам е, и искам да ви кажа, че ще трябва да изпълня другите си ангажимента. Лисабонският договор е договор, който заедно с договорът за Конституцията е предмет на многогодишна работа след е, договора от Ница. Лисабонския договор ще улесни работата на Европейския съюз, ще го направи по-демократичен и по-прозрачен. И аз ще използвам всяка възможност да направя така, че договорът да влезе в сила, тъй като ни трябва силна и демократична Европа. Господин Дол, мисля, че трябва да направим всичко възможно Лисабонския договор да влезе в сила, но разбира се, трябва да изчакаме резултатите от референдума в Ирландия и знак от няколко други страни. Ще направим всичко възможно той да влезе в сила и парламента тогава ще има повече правомощия. Нещо, което обяснихме по време на кампанията и господин Вюрц много и, искам да кажа, искам да ви кажа, господин Вирус, много добре работихме заедно. Ако французите наистина са против Европа, както искате да кажете, и затова не са гласували, аз мисля, че не съм сигурен, че, той, че те ще да излязат против Европа. Цялата ми кампания се основава на работата, която вършиме в продължение на 5 години и ако успяхме да работим по тези въпроси с френското председателство по основни теми, както казахте, е вярно, че има проблеми, е вярно е, че ние трябва да предложим решения, за да можем всички заедно да излезем от кризата. Вътрешния пазар е състои от 500 милиона души. Голям пазар и хората очакват конкретни предложения, за да се излезе от кризата. Прав сте. И има хора, които са отчаяни. Ние сме се срещали с тях, но ние сме предложили Европ... Е, е, е, е, ние сме предложили един документ, с който да спомогне да излезем от кризата. Благодаря, господин Дол. Знам, че някои от участниците трябва да си тръгнат. Ето защо искам да дам възможност на господин Шулц, господин Уотсън и господин Вирс да отговорят на въпросите, след което ще приключи през конференцията. Господин Шулц, имате думата. Надявам се, че Лисабонския договор ще влезе в сила. Нуждаем се от него повече от всякога. Задачите, стоящи пред Европейския съюз, могат да бъдат решени по-лесно на базата на Лисабонския договор, отколкото на базата на договора от Ница. Искам да се възползвам от тази възможност, за да обърна внимание на един въпрос, който сериозно ме тревожи тази вечер. Европейският парламент е една от най-силните институции на международната парламентарна демокрация. Ние вземаме решения по законодателството, които засягат живота на хората в 27-те държави членки. Когато договорът от Лисабон влезе в сила, допълнително нови сфери на компетентности ще станат част от правомощията на Европейския парламент, което ще увеличи неговата сила. И така излиза, че парламента става все по-силен, а избирателната активност все по-ниска. Резултатите, ако ги погледнете, нямат нищо общо с европейската политика. Едва ли гласуването в Великобритания или в Унгария имат нещо общо с а, гласуването за европейски а, теми. Това е тенденция, която проявява устойчивост и можем да говорим за криза на легитимността. Въпросът, който беше зададен от а, шведския журналист, получи много добър отговор от председателя Пьотеринг, но въпросът беше дали има тенденция към ренационализиране на Европа. Това е въпрос, който трябва да дебатираме. Въпроса за легитимността. Трябва да говорим как да свържем този въпрос с избирателната активност. Ако не постигнем това, можем да очакваме трудни времена в Европейския парламент – аз имам скромни ресурси като евродепутат, но аз ще направя всичко по силите ми, за да допринеса за този дебат. Господин Уотсън, аз мисля, че ще имаме а, много по-добри възможности, ако Лисабонския договор влезе в сила. Но гражданите не се интересуват от договорите. Искат Европейския съюз да работи. Ако видим какво се случи през последната половина на миналата година, през август, беше мобилизирана европейската солидарност, за да не за да се принудят руските войски да напуснат Тбилиси. Също ние се а, мобилизирахме, за да помогнем на банките. В края на годината ние приехме политики в областта на борбата с промените в климата. Ако можем да убедим гражданите, че Европа действа, може би е, те ще ни гласуват тези правомощия, които са заложени в е, договора. Господин Вюрц. Мисля, че има недоразумение всеки път, когато се говори за Лисабонския договор. От една страна се приемат институционални мерки, като правомощията на парламента. Аз не съм против засилването на правомощията на парламента, дори се радвам. Има обаче една втора част от Европейския договор. И ето тук гражданите възразяват. Това е економическия и социален модел с либерална ориентация. Прочетах наскоро декларацията на председателя на Еврогрупата, господин Жан-Клод Юнкер, който, който предупреждава европейските ръководители, им казва, че вървим към голям дебат по социално-економическия модел на Европа и този дебат ще бъде взривоопасен. Ето това е въпросът. Не можем просто да кажем, трябва да ратифицираме максимално бързо Лисапонския договор. Трябва да сме наясно с това, кое в договора предизвиква възражения у гражданите. Кое ги кара да се отдалечават от Европа? Аз съм проевропейс, независимо от това, което смята господин Жозеф Бол. Този дебат трябва да се открие. Този дебат, от който някои се страхуват. И това е дебатът по темата какъв е социално-економическия модел, към който се стреми большинството от европейците. Ако трябва да се модифицира договора, в тази, с оглед на това, това трябва да се направи, за да възстановим връзката с, с нашите граждани. Не знам дали е уместно да дадем думата на председателя, за да обобщи, ако не ще приключи пресконференцията. Искам да благодаря на гражданите, които участваха в изборите в Европейския парламент, както казах. Има голямо проевропейско мнозинство и в интерес на бъдещето на континента бих насърчил групите да си сътрудничат. Ние трябва да се постараем да изградим обществен, е, обществено мнение на Европа, европейски демос. И ние трябва да работим с националните партии, за да намерим решения. Бих призовал медиите да отдадат онова внимание на европейското ниво, което отдават на националното. Благодаря ви. С тези коментари от председателя Пьотеринг приключва дебата от пленарната зала. Преди да приключим, да ви напомня прогнозните резултати, прогнозното разпределение на местата. Обединената европейска левица между 33 и 37, социалистите между 155 и 165, зелените между 52 и 56 места групата на либералите между 78 и 84, Европейската народна партия между 263 и 273 места, Съюз за Европа на нациите между 33 и 37, независимост демокрация между 15 и 19 и други между 83 и 89. Очертава се интерес на парламентарна сесия. Благодаря на политическите ръководители в Брюксел, Берлин и Париж. Благодаря на техническите служби в парламента за това, че направиха възможно това излъчване. Благодаря ви. Приятна вечер.